обстановката и търсим възможности, за да подкрепим а, разрешаването на конфликта. Благодаря за вниманието ви. Председателя, благодаря господин комисар Калас. Имаше 6 е, проекто резолюции от 6 политически групи. Дебата е приключен а гласуването ще протече след третия дебат. Следваща точка – Йемен. Смъртно наказание за малолетни и непълнолетни, по-специално случая Мохамед Тахер Табер Семум. Най-напред ще изслушаме вносителите. Госпожа Схахия за една минута, най-напред. Възхищаваме се на гражданите, които отстояват правата си. Виждаме това в страните от региона Египет, Бахрейн, Сирия и други. Възможността да се възстанови демокрация и да възтържествува демокрация, да се премахне бедността и другите проблеми. Имаме сериозни проблеми по отношение е, на е, проблемите, свързани с е, ситуацията в Йемен, особено с правата на човека и страха, климата на страх, на страх който се налага от смъртната присъда за малолетни в Йемен. Липсват е, мерки, с помощта на които може да се определи възрастта на децата и на младите хора. Обръщаме се към президента на Йемен и властите да извършат необходимото по отношение международните си отговорности и да спрат екзекуциите на малолетни. Толкова много демонстрации вече има по улиците на Йемен. Това означава, че правата спешно трябва да се възстановят. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Вержия. Благодаря. Арабските държави преминават през вълни народни бунтове, които преминават от държава в държава и се надявам, че това ще продължи без, безпредседентен протест се надига срещу диктатурите в тези държави, които много често остават на власт с съучастничеството и мълчанието на западните държави. Слава Богу, че народите сами се разбунтуваха. Ние малко късно си дадохме сметка какво става а, в тези държави и вие продължавате а, да го правите. Чак на 2 февруари парламента гласува резолюция за това. Тунис и а, на тази а, за Египет. Ние поискахме сега, а, резолюция за Алжир, това ни беше отказано, както се прави месеци наред. Или поне по-голямото мнозинство от вас иска да си затворят очите, искаха да си затворят очите за това, което става в Тунис. В момента има а, манифестации на протест в Иран, в Либия. А, вие дадахте обаче съгласие за подписване на поразумение за партньорство с либийския режим, който познаваме отлично. В Йемен, където председател Али Абдалла Салех е, е, е, е на царства вече от 33 години. Това е една изкуствена демокрация. Верно, че е по-добре, отколкото това, което става в Лидия, където Кадафи е над 40 години на власт но не може да гласуваме днес резолюция за Йемен без да отчетем какво става в тази страна. Там хората се борят за своята свобода. От началото мобилизацията в януари имаше стотица ранени. Вчера в Аден един млад младеж, който манифестираше, беше убит с куршум и полицията стреля за да разпръсне е, сборището. В момента студенти е, са да са се барикадирали в е, своя двора на университета, обсъдени от полицейските сили. В Йемен тук говорим за смъртната присъда срещу малолетни, но ние трябва да се борим въобще за премахване на смъртната присъда. Аз мятам, че всяка демократична страна, която няма способност да премахне тази присъда, няма право да ни дава уроци по демокрация и човешки права, дори да е първата сила в света. И смъртната присъда е още по-страшна, когато се прилага към малолетни и непълнолетни, особено когато в страна, където няма актове за раждане, които позволяват да се определи рождената дата ние много добре знаем, че в случая става въпрос за човек, който е бил малолетен по време на фактите, въпросния Мохамед Самун. И в седма точка подчертаваме необходимостта от реформи в Йемен, както, е, демонстрират, както призовават толкова много демонстранти по улиците. Ние внесахме три изменения за актуализираме тази революция и се надявам, че всички заедно ще гласуваме една достойна резолюция. Извинявайте, господин председател. Благодаря много, госпожо Вержал. Сега даваме думата на господин Преда. Благодаря. По време на гласуването ще видим какво ще решим и как ще гласуваме. Но нека не забравяме, че Обект и темата на тази резолюция е през преследването на малолетните престъпници и смъртната присъда за малолетни. Знаете, за нас, европейците, това е неприемливо. Смъртното наказание е нещо, което не отпърляме, а то е не е нещо, което не можем да приемем, особено когато се прилага на малолетни. Въпреки, че смъртното наказание е забранено за малолетни в Йемен, те продължават да го... Дайте следващите две това на четири с английски. А, пардон. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че е, темата, те, те, темата е, с, говори сама за себе си. Аз мисля, че трябва да приканеме йеменския президент и неговото правителство да отменят смъртните присъди за малолетни и на Абдула. Трябва да се възползваме от този случай обаче, за да повдигнем един от важните, важните проблеми, с които се сблъсква тази страна. Затова бих искала в резолюцията, която гласуваме, да бъде отбелязано, че е в, в Йемен, както и в други арабски страни, Тунис и Египет, има улични е, манифестации и демонстрации в името на демокрацията и че, оп, че е, опозантите, противници, противниците на режима се биват хвърляни в е, затвора. Има огромни економически проблеми в Йемен и ние искаме да изразиме нашата солидарност с демонстрантите, които се борят за демокрация, за, за а, подобряване на условията на живот и Ако нашите три изменения са включени и биват приети, тази резолюция ще изпълни е, своята цел. Благодаря ви, колегата Ромева и Руеда. А сега госпожа Крето. Благодаря. Вярно е, че смъртната присъда, смъртното наказание е човешко и аз съм против. Вече парламента призовава страните, които поддържат тази варварска практика. Екзекуцията в Йемен, по която ще приемем тази резолюция, е още по-отблъскащи, защото засягат малолетни. Това са малолетни или непълнолетни правонарушители, но това са деца и с това се нарушава Международната конвенция за правата на детето. Наказателният кодекс а, за, на тази страна забранява прилагането на смъртно наказание към а, малолетни, но проблема е, че не може да бъде определена рождената дата и това обстоятелство още е по, прави още по-голям произвола при това решение. Трябва да отчетем реалното положение в Йемен. Властите нарушават човешките права. Има дискриминация спрямо жените, които не могат да участват в обществения живот и в образованието. Съдебната система въобще не е независима. Бунтовете, протестите в момента нямат само економически и социални причини, но и желани... са израз на желание за демокрация. Благодаря, господин Цанък. Господин председател, ИЕМА е подписал конвенциите, които са опазващи човешките права и правата на децата. Екзекуцията, която предстои на Мохамед Самун, както и няколко други младежи, е на практика нарушаване на международното право не е възможно да се приеме това положение. По този начин и Йемен застава до Иран в своята брутална жестокост. И от Европейския съюз се насочват наистина възможности за контролиране на позицията, защото бихме могли по този начин с нашата помощ да призовем президента да направи необходимото, за да се спазват международните разпоредби и в сегашната ситуация, имайки предвид и заплахата от тероризъм, е много важно предвид бъдещето и демокрацията това да се реши. Председателя, благодаря господин Танък. Господин Танък. Бъдеще ви молим да четете по-бавно. Ако желаете вашата реч да бъде разбрана и на езици различни от английския. Господин Качмарек. Е, да, през 1991 година беха забранени изпълнението, бяха, беше забранено изпълнението на смъртни присъди над малолетни. С лица под 18 години, но, но, но тази забрана не се прилага. А, много млади хора са екзекутирани под претекст, че няма документи, които да а, до, удостоверяват тяхната възраст конфликти, конфликтите и насилието са ежедневие в тази страна и млади хора и, и деца участват в това насилие. И хората, и, та, и властите казват, че след, след като са достатъчно големи да, да, да, да носят нож и калашников, те трябва да бъдат съдени. Много много институции въвличат и деца като войници в своите родове и това трябва да бъде. Трябва, това трябва да се бориме. Сега, следващия оратор. Все още в 58 страни се използва смъртното наказание и Йемен е една от тях. Моята група осъжда по принцип смъртното наказание и съответно планираната екзекуция на Мухамед Самум. Трябва да напомним на ямското правителство какви са международните задължения по отношение правата на детето и Международния конвент за политическите права и правата на човек. И двете конвенции забраняват екзекуцията на хора под 18 години. Господин председателю, понеделник Amnesty International докладва е, действията на властите за сигурност в Йемен, които бият протестиращите с палки и електрически палки. И моята група осъжда този акт на насилие и призоваваме Йемското правителство да се въздържа от такова насилие срещу своя собствен народ. Председателя, благодаря, госпожо. Сега господин Чернецки. Дякую, пане председател. Господин председател, аз обещавам, че ще говоря бавно. За мен е голяма чест да взема думата след бивш министър-председател на Финландия. Тук в Европейския съюз ние правиме минимума, ние просто призоваваме властите да забранат или смъртните присъди над малолетни. Аз съм срещу смъртната присъда. Знам, че има и хора, които, кои, които защитават смъртната присъда. Но но мисля, че бих, бихме били, бихме поженали успех само ако говориме с единен глас, когато се обръщаме към а, правителството на Йемен. Трябва да ги помолиме да бъдат а, да помилват, но, но трябва да говорим с един глас. Господин Пашка. Благодаря, господин председател. Правата на децата са защитени от Конвенцията за правата на децата, която Леме се заангажира да зачита, да спазва. Тази конвенция обаче забранява смъртната присъда. Така че в случая и Йемен просто не спазва законовите си задължения. Или поне нарушава тази конвенция. Смъртната присъда противоречи дори на йеменското законодателство. Йеменското правителство заявява, че иска да спазва принципите на демокрацията – трябва ясно да му се каже, че то нарушава. Благодаря колегата Шегеди. Сегеди. Благодаря, господин председателю, почитаеми госпожи и господа. Естествено, мисля, че е важно да осъдим диктаторите. Диктатурите и диктаторските мерки на управление в Европейския парламент сме длъжни да направим това. Но трябва да насърчим и Йемен да тръгне по пътя към демокрацията. Но не е наша работа да решаваме вътрешно-национални проблеми в Йемен. Проблемът е много сложен и не знаем точно какви са подробностите на е, процеса в Йемен, колко, на колко години е този човек и на колко години е бил, когато е извършил престъплението. Може да е бил непълнолетен, може да е бил пълнолетен. Той няма дори свидетелство за раждане. Училищните му свидетелства не, не е сигурно дали са фалшифицирани или не. Така че ние не сме наясно дали става въпрос за някакво ясно правонарушение. Между другото, нарушението му не е малко. Става въпрос за убийство, което е извършено. Трябва да внимаваме, когато говорим по тези въпроси. В САЩ, например, има сериозни престъпления, при които смъртното наказание е оправдано. Председателя благодаря господин Сегдеги, Сегеди. А сега Давам думата на госпожа Есая. Arvoisa puhemies. Благодаря, господин председател. Това не е от... отделен, изолиран случай. Поне десетина души очакват изпълнението на смъртната си присъда в Йемен. Става дума за страна, в която няма регистър на гражданското състояние и дори не знаеме дали става дума за малолетни или пълнолетни лица. Така че от трябва да настояваме на това, че Риемен, след като е ратифицирал международни конвенции, трябва да изпълнява техните разпоредби, включително и конвенцията в, за неизпълнение на смъртни присъди и не неосъждане на, на смърт на малолетни. Защото и, също, и също времено това е нарушение на наказателния кодекс на самата страна. Става, става дума за нарушаване и на вътрешното право, и на международното право. Благодаря госпожа Есайо. Госпожа Басеско, една минута. Смъртното наказание срещу дете е недопустимо в нашия свят. Факта, че тази практика става обичайна, е вече престъпление. Искам да изразя своето несъгласие с решението на еменските власти да осъществят това наказание. С това те нарушават не само международно правните норми, но и собствения си наказателен кодекс, който забранява смъртно наказание на малолетни факта, че е, на всичко отгоре има трудности с установяване на точната възраст, допълнително осложнява нещата. Като член на Европейския парламент и гражданин на Европейския съюз, смятам, че ние трябва да се борим за защищаване на правото на живот на всеки един човек и преди всичко на децата. Призовавам върховната представителка на Европейския съюз да упражни нати за прекратяване на тези екзекуции. Благодаря. Госпожа Маковей последна. Благодаря. Благодаря. Вероятно Самун Али Абдула е бил малолетен в момента, в който е извършил престъплението, за което е осъден на смърт. Тази смъртна присъда може да се изпълни във всеки момент. И то, е, така че дори самото очакване е, е, е психическо състояние, което е, е нетъпим. От друга страна, никой не може да докаже, че е, лицата са пълнолетни. Само 22% от гражданите на Йемен са записани в регистрите по гражданско състояние според УНИЦЕФ. Може би средствата, които е, с които подпомагаме Йемен, могат да подпомогнат за решаването на тези проблеми. Междувременно стотиците осъдени е, на смърт трябва да бъдат помилвани и аз приканвам е, властите на Европейския съюз да обсъдат това с йеменското правителство. Благодаря ви, госпожо Маковей. А сега минаваме към спонтанните изказвания. Госпожа една минута. Благодаря ви. Когато един непълнолетен или пълнолетен е застрашен от смъртна причина, това вече за нас е тема, която трябва да обсъждаме все повече. Ние имаме наш кодекс, който трябва да се популяризира и лансира максимално, когато става въпрос за международни отношения. Все още има страни, които а, имат смъртна присъда. Непрекъснато се обръщаме към Йемен да спре тези нечовешки жестокости. Напомням ви, че все още има толкова много хора хвърлени в затвора, които очакват смъртната си присъда, повечето от които са и непълнолетни. Трябва да си сътрудничам по-тясно с Amnesty International или с фундацията в Хелсинки. Нашия глас трябва да бъде чут. Филентанк. Председателя, благодаря, госпожа Тунун Хоненштайн. Сега господин Обемайер. Благодаря. Решението да се екзекутира малолетен е ужасяващо. Йемен нарушава международно правни норми, конвенцията за правата на децата – Член 37 от нея гласи, че смъртното наказание не може да се прилага на лица под 18 години. Това решение се оправдава с претекста, че не може да се уточни възрастта на обвиняемия. Но в други е, региони на ислямския свят също се е, екзекутират млади, непълнолетни. Е, Европейския съюз трябва да действа по-решително, за да сложи край на тези нарушения. Не е достатъчно да се горе, говори. Трябва да се упражнява политически и економически натекст. Благодаря, колега Овермар. И последен, колегата Силвестрис. Благодаря, господин председател. В момента говорим. И също но по същото време, стотица осъдени чакат своята екзекуция в затворите в Йемен. Трябва да бъдем много по-внимателни, да бъдем на штрек, да бъдем много по-активни като институция. Говорим за нарушение на международните конвенции. Европейският съюз не може да си позволи да остане безразличен. Трябва да а, настоим на факта, че Йемен е наш търговски партньор и трябва да зачита а, някои принципи, особено а, прилагането на, неприлагането на подобни а, причини. смъртното наказание няма никакво възпитателно въздействие. Може би това трябва да обясним. Благодаря, колега Силвестрис. Комисаря Калас. Президент. Господин председател, дами и господа, Европейския съюз прилагайки своите насоки за смъртната присъда, приканиха правителството на Йемен да преразгледа отделните случаи. Винаги са били изпълнявани екзекуции в Йемен. Но от едно време гражданското общество не беше така дейно. Програмата на УНИЦЕФ помогна за насочване вниманието на общественото мнение към този проблем и доведе до създаването на Виш съвет за братство. Но това не е достатъчно. Ние трябва да следиме нещата отблизо. Нашата делегация на, на място работи и насърчава за суспендирането на смъртните присъди за двамата осъдени на смърт, чието екзекуции за момента са суспендирани след намеса на Европейския съюз. Сега има а, така на, на, надежда а, присъдите да бъдат отменени и според информациите, които ни идват от САНА, обаче, екзекуциите в, в, в момента не, не, не са изпълнени. Причи, причините за осъждане и изпълнение на смъртни присъди над малолетни са предимно казват по, по причина на това, че няма регистър на гражданското състояние. Но, междувременно, Европейския съюз ще а, насърчава създаването на независима комисия, която да установи възрастта на осъдените и а, да има защита на осъдените. Това е един много тежък проблем, така че правителството на Йемен а, каз, е готово, а, показа, че е готово да а, чуе гласа на Европейския съюз, а Европейския съюз ще предприеме всички мерки ще упражни натиск за отменянето на смъртната присъда в тази страна в бъдеще. Благодаря, господин Калас. Ще гласуваме проекто резолюция.